Е, скъпи колеги, подновяваме заседанието. Имахме посетители. от а, е, различните агенции, когато започвахме работата си в началото на новия мандат. Сега вече познаваме агенциите. И когато получаваме доклади от тях, за текущото състояние и по новите едните години, знаем кой ни ги изпраща. Този път директорите на агенциите са взели местата си в залата. Ще направят кратко изложение, след което ще последват от въпроси и отговори. Започваме с господин Джеймс Калеха, Калея, директор на Европейския център за развитие на професионалното образование, известен като СЕДЕФОП. Имате думата. Благодаря, госпожо председател уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Европейските агенции доближават Европа до нуждите на гражданите. Агенциите са разположени в различните държави членки и те са символ на факта, че Европейския съюз принадлежи на гражданите и че техните надежди и стремежи са движещата сила за дейността на нашите агенции. Съд беше основана а, през 1975 година заедно с Eurofound и това са двете най-стари европейски агенции. Първоначално Съд а, беше разположена в разделения Берлин, а през 1975 година на, напусна обединен Берлин и замина в Солун в Гърция. От а, както съществува, СДФП се посвещавала на професионалното образование и обучение и подпомагането на заедостта. Агенцията преживя през много промени и изправяне от нови предизвикателства през 21 век. За да се посрещат тези предизвикателства, трябват нови умения на работното място. А за да ги предоставим, ни трябва постоянно усъвременявана визия за това как трябва да изглежда една модерна образователна система. Ето защо СДФОП избра своето мото за своята 45 годишнина. Стари корени за нови корени. Тъй като старите корени трябва да продължат да съществуват. Добре, изработените стари корени на традиционните образователни системи в държавите членки ще продължават да подкрепят прехода от образователната система към работното място. Но тези стари корени трябва да дават и нови пътища за гражданите, да им дават възможност да придобиват нови умения и нова професионална квалификация през целия си професионален живот, без да бъдат ограничавани от а, границите на държавите и на институциите. Гражданите имат нужда от нови възможности, за да изградят нови по-амбициозни кариери, за да запазят своето равнище на живот, а те са нужни на предприятията, за да разработят стратегии за най-високи постижения и възможно най-висока конкурентоспособност. Появяват се нови модели на обучение. В а, Държавите членки се появяват нови подобни визии и модели, но като цяло Европейският съюз има положително въздействие на този вид развитие. И СДФОП играеше водеща роля в подобряване на професионалното образование и обучение в Европейския съюз чрез предоставяне на модели, които да насърчават економическите върховни постижения и социалното приобщаване. Седефъп допринася чрез своята дейност, а много от тях са по конкретни искания на Европейската комисия, отделни държави и членки или някои отделни социални партньори. Аз лично знам как функционира СДФОП и знам как сътрудничеството с държави членки може да се подобри чрез посещенията за посещенията на място. По този начин ние се запознаваме с ползвателните системи на място и това ни помага да разработим нови практики. За да се създаде една нова модерна система са заложени цели за работната програма за миналата и за тази година заедно с Европейската комисия, държавите членки, социалните партньори, сте в работи, за да насърчава обучението за млади хора, насочено към намирането, към Приспособяват работното място, както и специфични обучения за хората вече започнат своята кариера. Така, например, се увеличават моделите, които се основават на чиркуването. СДФОП подпомогна държавите членки и социалните партньори чрез специален форум за насърчаване на реформи с зашиване на чиркуването. Освен това, СДФОП разработи програми за реформи за зашиване на чиркуването в Малта и Латвия а такива ще бъдат разработени тази година за Словения, Гърция и Италия. Също така работим за разработване на европейски инструменти, които да направят системите за професионално образование и обучение по-гъвкави, за да може да се вземе преди всеки вид обучение, за да има повече, по-голяма мобилност и да има възможност за обучение от всякакъв вид естество. До края на 2015 година 36 държави вероятно ще са ще са намерили съвместимост между техните системи и европейската рамка за професионално обучение. Също така ще се засили сътрудничеството между държавите членки и Съдефъп ще продължава да, да подкрепя този процес. Миналата година Съдефъп публикува едно от първите проучвания за валидирането и приемането на формалното и неформално образование извън публичният сектор и тази година ще обновим ръководните си насоки. Все повече хора използват Европас. Както знаете, това е пакет от документи, който е на разположение на 23 официална езика на Европейския съюз. От началото му през 2005 година 47 милиона онлайн CV-та са били а, свалени и създадени. И пълна последователност между целите ни, с което разполага за нас, ще бъде приоритет. През 2015 година трябва да продължим да работим, за да можем да разработим и да приложим една европейска система за е, обучение и да гарантираме, че всички обучения отговарят на високите изисквания, определени от съвета и Европейски парламент. Също така, работим заедно за подобряване на взаимодействието между системите за обучение и пазарите на труда на европейско равнище и национално равнище. СДФОП предоставя прогнози за развитието на пазара на труда. По този начин той да предоставя важна сведения за държавите членки, които трябва да бъдат интегрирани в програмите за обучение. Тази година СДФОП ще разшири своят анализ във всяка една от държавите членки. Също така ще продължим да обсъждаме уменията, предизвикателства и предизвикателствата, които са свързани с разработването на зелената економика. Следва също така допринася за изготвянето на документа на Международният економически форум, който беше поставен в Дабос миналата година. По-късно тази година СДФОП ще публикува резултатите от първото проучване за уменията на възрастните работещи в Европейския съюз. Това ще бъде подпомогне реформите на системите за обучение в трудния период след приключването на економическата криза. Разполагаме с а, ограничени средства и хората са недоволни поради високото равнище на безработицата и тъй като образователните институции, е, институциите, предоставящи обучение, не винаги отговарят на нуждите на пазара. Все ще продължава дейността си през тази година, за да предоставя по-високо качествено професионално образование и обучение за един по-добър живот. А това ще мине през е, реформи на системите в държавите членки. При все това, за да се изградят едни модерни системи на обучение, трябва да се гарантира, че гражданите и предприятията са облагодетелствани от тези системи. А това, разбира се, води за, до повече нужди от дейността на СДФОП. СДФОП трябва да интегрира различните инициативи, които започнаха по-отделно, както и различните съществуващи инструменти. СДФОП отговаря на това предизвикателство, вземайки се с нови задачи, като например предоставяне на повече конкретна сведения за отделните държави и членки, чрез анализ и в някои случаи дори чрез пряка помощ за дадена държава или за група от държави членки. В заключение, СДФОП разчита на продължителната подкрепа на Европейския парламент за дейността си. Едновременно с това СДФОП е в състояние и в пълна готовност да предостави сведения, с които разполага относно професионалното образование и обучение на различни държави членки при изготвянето на становищата и докладите на Европейския парламент. Модернизирането на професионалното образование и обучение винаги ще бъде работа в процес на напредък, но самото учене и обучение продължава през целия живот. Целефоп се съсредоточава върху нуждите от обучение на европейските граждани в различни имайки предвид разнообразието от социални обстоятелства и професионални контексти. Благодаря, госпожо председател. Thank you. Uh, I will now give the floor to Mr. Uh, Menendez Valdez, Director of the European... Благодаря ви. Сега давам думата на директор на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд Хуан Менендес Валдес. Благодаря, госпожо председател. Въпреки, че се вижда, че аз и колегата сме над 40 години, разликата ни е само от няколко месеца. Европейските агенции съществуват вече над 40 години. Ние обаче сме над 46, а колежката тук виждаме над 20 години. Бихме искали да представим на вашата комисия работата на агенциите. Затова няма да повтарям това, което вече бе казано. Разпространихме и тази брошура с по-подробна информация за нашата дейност – това е брошура от 2014 година с прогнози за 2015 година. Надявам се сте получили брошурата по имейл, защото тук има линкове към различните доклади, които споменаваме. Аз просто искам да подчертая някои аспекти, които може би представляват интерес за вас, но които не са изчерпателно разгледани. През 2004 година нашата фундация издаде 125 публикации в различни езикови версии. Ние използвахме 99,7% от бюджета, който беше одобрен от бюджетните органи, а именно Европейския парламент и съвета. Използвахме на 99% потенциала на нашите човешки ресурси. В 328 европейски документи във връзка с политиката на Европейския съюз е имало позоваване на нашата фундация или на нашите научни трудове. Това е 43% повече от предишните години и 36% от а, а, документите, които публикува Европейския парламент. Продължаваме да работим в четири основни области, които бяха одобрени в рамките на годишната ни програма и аз съвсем накратко ще се спра на някои от основните дейности, които сме започнали и по които работим. Участието на трудовия пазар и борбата с безработицата е първият ни приоритет. В нашата фундация ние Работим по въпросите за създаването на работни места в малките и средни предприятия. Проучваме и причините за неравенството между мъжете и жените. Това е дейност, която започнахме преди време и по която ще продължим да работим и тази година залегналата в стратегията Европа 2020 идея за равенството на мъжете и жените фигурира и в нашата работна програма. Редица държави членки провеждат реформи под формата на въвеждането на най-различни възнаграждения. Ние се опитваме да почерпим опит, за да видим коя е най-разумната политика. Работим също и по въпросите, свързани с младите хора, с подкрепата за микропредприятията и предприемачеството сред младите хора. Работим и по социалното включване на младите хора, като деляме специално внимание на гаранцията за младеща. На следващо място работните условия и качеството на труд. Това е наш приоритет. Качеството на работните места е основен наш приоритет през последните десетилетия. Един от основните инструменти в Европейския съюз ще а, се приложи след няколко дни и след няколко дни ние ще проведем всъщност няколко лични интервюта с над хиляди европейски гражданина и ще им задаваме въпроси за условията на труд. Така ще получим представа за качеството на работните места в Европа и ще разберем кои са условията, които е, ще могат да ни помогнат да създадем устойчиви работни места. Ще разберем кои са условията, които биха привлекли хората на трудовия пазар. Условия, които ще им позволят да останат и по-дълго на работното си място. Ще има а, трудова характеристика и а, специално внимание ще се отдели на политиката в това отношение. Има и други свързани с тази тема дейности. А, например, почерпваме от различните а, политики, за да видим какви схеми се прилагат, за да можете да се използват по най-гъвкавия начин. Идеята е да позволим на хората да променят професионалната си кариера, като вземат по-устойчиви работни места. Третия приоритет е всъщност свързан с посланието на председателя Юнкера, а именно повторното лансиране на социалния диалог. В нашата фундация искаме да се промени а, взаимоотношението между индустрията и работещите. Социалните партньори трябва да бъдат включени в економическото управление, в економическия семестър, но също и при прилагане на национално равнище на националните програми за реформи. Разглеждаме и различните връзки между Европейския съюз и структурите на местно равнище – като целта ни е да установим какъв е механизма за определяне на възнагражденията или пък да определим какъв да бъде работния график. И четвъртия ни приоритет е свързан с качеството на живот и социалните политики. Продължаваме да работим по проект, който има за цел социалната мобилност в Европа. Голяма част от нашата дейност е свързана с публичните услуги, те са от ключово значение за европейската економика и за европейския социален модел. Те са свързани също и с доверието, което имат гражданите в европейските институции. Знаем, че сме изправени пред трудни времена, още от самото начало на кризата, така че това е от съществено значение. За повече подробности бихте могли да разгледате различните линкове и брошури. Позволете ми съвсем накратко да се спра на нещо, което обсъждахте във връзка с платформата. Ние разработихме база данни и бяхме поканени да участваме в създаването на тази база данни от познания. Бихме искали да знаем до каква степен нашата фундация би могла да допринесе и ние ще го направим с готовност. Да ви обърна внимание и на още нещо. Европейският парламент одобри пилотен проект във връзка с бъдещето на а, производството в Генерална дирекция Растеж на Европейската комисия ще работят заедно с нас. Те ще почерпат от нашия експертен опит – във връзка с заетостта в индустриалната сфера. Ще разгледаме и различните сценарии за Европа, като ще вземем предвид изместването на производството от Европа и връщането му обратно. Ще разгледаме неравенството между половете и разбира се, ангажиментите на малките и средни предприятия. Ще има а, форум, на който ще обсъждаме нещата. Той ще трае поне 3 дни и накрая ще предоставим и на вас информация от тази среща. Надяваме се да работим в тясно сътрудничество с вас по въпросите за отпуска по майчинство, малките и средни предприятия, работното време и така нататък. Този месец започнахме да обсъждаме изработването на следващата ни 4 годишна програма от 2017-2020 година и за нас би било добре да чуем вашето мнение. Приканвам ви, ако желаете, да ни уведомите за средносрочните цели в това отношение, да ни кажете как бихме могли ние да допринесем как бихме помогнали да бихме могли да помогнем и на работата на вашата комисия. Нашата агенция съществува вече 40 години и ние ще бъдем координиращата агенция от 1 март на 42-те агенции. Ще работим с основните институции във връзка с бъдещето на европейските агенции. Надявам се да работим тясно сътрудничество, за да намерим нов начин на координация на работата ни. Тази седмица участвахме на заседание на КОНТ в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност и ние наистина ценим факта, че парламентарните комисии познават нашата работа. Вашата комисия, например, също може да сътрудничи с нас, можем да сътрудничим и с по-специализираните комисии, като например тази по бюджета. Бихме искали да засилим междуинституционалното сътрудничество, търсим начин за много по-тясно сътрудничество с Европейския парламент, но също и с Съвет и Европейската комисия. Очакваме да видим какви ще бъдат и следващите стъпки, предприяти в рамките на междуинституционалната работна група. На, ко... на тази група ще се обсъжда бъдещето на европейските агенции. Мрежата от агенции представлява около 20% от персонала на европейските служители, 3,6% от бюджета. Ние сме част от е, институционалната архитектура на Европейския съюз и сме изцяло подотчетни на вашия парламент. Благодаря. Е, благодаря. Сега ще дам думата на Криста Седлачек, директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Имате думата. Госпожо председател, госпожи и господа, благодаря за поканата. Ще представя Една от е, най-младите агенции, е, всъщност е, и Мадлен представлява млада агенция. Следващата година ще празнуваме 20 годишните си юбилеи. Естествено ще се опитам да представя и работата ни през 2014 година и е, много се надявам, че е, ще ви видим и е, по време на юбилейните тържества. Да, ние започнахме с работата по стратегическата програма 2014-2020. Има няколко стратегически сфери. Междувременно вече имаме добър опит приемането на промените, фактите и данните, е, професионалната е, дейност и най-вече инструментите, които могат да помогнат на малките и средните предприятия. Събуждане на повече е, сенситивност, на повече чувствителност, е, управление на е, политиката по отношение на е, е, здравето и безопасността при работа. И шестата а, сфера, в която работим, а вече е а, а, свързана с комуникациите. Нека да започнем с нашата а, основна инициатива. През 2014 година започнахме една кампания за това как можем да контролираме стреса, как да управляваме стреса при работа. А, е, през 2014 година всъщност се концентрирахме върху стреса при работа и социалното социалните последствия. Е, като е, тук, естествено, първо трябва да обясним на, на хората за какво става дума и какво биха могли да предприемат социалният е, риск, е, според мен, трябвало да бъде в основата на е, тази кампания и това бе уточнено заедно с партньорите ни, тъй като 50-60% от професионалните заболявания са свързани с стреса а също но това означава и загуби за конкретното предприятие, както и за цялото общество. Загубите се равняват на приблизително 3% от БВП. Ние разработихме материалите, с които ще провеждаме кампанията на 24 езика. Е, подготвихме е, ясни послания, е, като имахме предвид естествено най-вече социалните аспекти, които биха се подават на контрол на управление, както и останалите параметри. А освен това, разработихме един пакет за подпомагане за помощ, ИКЕП, който би трябвало да а, насърчава а, дейността, свързана с нашата кампания в държавите членки. А, работихме заедно с националните фокусни точки. И а, това ни дава възможност а, наред с. А, 20-те прояви, които ще организираме през октомври във връзка с годината на образованието и обучението в Европа, да организираме и други 20 прояви през 2015 година. Работим с много партньори, най-вече с социални партньори, те също през 2015 година ще проведат, ще организират редица прояви, които са свързани с нашите основни цели в кампанията. Големи компании ще се включат, като Toyota и други, които работят тук в Европа. Много важни на и работата ни по насоките, по наръчниците, в които обясняваме какво означава риск, риск как можем да се справяме с стреса, какво може да се направи от страна на управителните органи на предприятията, както и от другите социални партньори. Е, в края на 2015 година, заедно с нашите партньори е, по кампанията, ще е, организираме редица прояви, заедно с латвийското председателство в Рига, да кажем един семинар, на който ще се говори за обмена на най-добри практики, за представяне на добри примери в това отношение от практиката на отделни предприятия и в края на годината вече ще отчетем кампанията в Билбао. Ние а, обсъдихме а, през 2015 година вече а, как а, трябва да процедираме през 2016 2017 година. А, е, има е, вече решение на нашето ръководство, като е, ще се опираме на един пилотен проект, който провеждаме от 2013 година в резултат на едно решение на Европейския парламент и също и на е, е, документи, подготвени от Европейската комисия за работата на нашата е, агенция. Ще се е, оцени е, системата на е, е, организация на работното място от гледна точка на здравето и безопасността. Е, при работа, ще се анализират резултатите след като се съберат данните и ще се подготвят съответните предложения, като в центъра ще бъдат малките и средните предприятия. Ние се опитваме да помагаме на държавите членки във връзка с безопасността и здравето при работа, особено когато те е, извършват е, демократични реформи, е, така че познаваме доста добре ситуацията в държавите членки. В средата на 2015 ще проведем конференция на която ще направим нещо като междинен преглед. Ще ви е, информираме, е, ще информираме всички участници и заинтересовани лица за това, което сме предприели и което сме постигнали до момента, като окончателното отчитане и докладване ще бъде в края на годината. Ойра е, е оценката на риска в малките и средните предприятия а, онлайн. Това е инструмент, който ще помогне на малките и средните предприятия да се справят по-добре с риска при работа. А, около 40 предприятия а, се включиха към ОИРА с националното законодателство на техните езици, социалните е, комитети също участват по-активно в е, разпространяването на стратегията на ОИР и ние се надяваме, че до 2020 година ще има значително разширение на прилагането на ОИР. Много-много се надявам, защото има вече добри индикации, че ОИР ще бъде един много-много успешен проект и инструмент има стратегически документ на комисията. всъщност става дума за съобщение на комисията в нашата област. и нашата Агенция за безопасност и здраве при работа всъщност е така да се каже, основният е, е, играч, който се споменава в съобщението, защото е, става дума за е, агенция, която извършва важни проучвания, е, анализира, събира данните е, и е, препоръчва на тази основа нови инструменти и системи. Е, ние смятаме, е, освен това, е, да е, се подготвим за, подготов... за представянето през 2017 година на основните елементи в програмата за малките и средните предприятия за това как точно могат да се предотвратяват професионални заболявания, какви са рисковете Естествено, наблягаме на това, че когато не се предприемат превентивни мерки от гледна точка на здравето и безопасността, разходите се увеличават и разходите могат да бъдат много солидни и за самата фирма. След това ще проведем и едно второ проучване във връзка с предприятията, като във втората част вече ще се концентрираме върху съвсем малките микропредприятията, които работят с да кажем, пет работници или служители ще предложим една по-добра методология в рамките на това проучване и ще представим а, а, заключенията, които би трябвало да насърчат предприятията да предприемат а, а, мерки за ограничаване на стреса, на риска, на професионалните заболявания. И а, ще а, се а, концентрираме най-вече върху а, здравето е, е, на работниците, е, като ще представим предимствата и недостатъците при адекватни или неадекватни мерки от страна на ръководството. Виж, педия, това е, е, е така, един раздел, така да се каже, на Википедия, е, във връзка с професионалните заболявания при и безопасността и здравето на, при работа. Така че в рамките на Вишпедия ще включим информация за редица инструменти, които предлагаме. ИПЕР е, е една е, европейска програма, която също е, много скоро ще, надяваме се, ще стартираме. Във връзка с популяризирането на нашите проекти и програмите, по които работим, получаваме е, реакция, отговор, запитвания от около 3000 е, заинтересовани е, лица. Това е изключително важно за нас, тъй като информацията, която успяваме да извлечем от контакта с заинтересованите лица, ни помага да набележим много по-добри и, надяваме се, ефективни мерки са в бъдеще. Благодаря благодаря за вниманието. Мадленс. Благодаря ви. А сега давам думата на Мадлен Сербан, директорът на Европейската фундация за обучение ETF. Имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен винаги е чест да бъда пред вас и в рамките няколко минути да споделя с вас какви според мен са силните страни на нашата агенция и по-важното да чуем вашите насоки за това как можем по-добре да служим на общата ни цел една по-добра Европа. Какво че стана ясно, мисля, че, ням, че не говорим само за възрастта, въпреки че някои агенции с 200 на години по-възрастни от другите. Най-важно е сътрудничеството между нас и факта, че ние съвместната ни работа можем да допринесем за вашата работа. И аз мога да ви преверя, че Европейската фундация за обучение е на ваше разположение, за да ви подкрепи в по-нататъчната ви дейност. През септември 2014 година заявих, че ETF беше създадена в годината, когато отбелязахме 25 годишнината от създаването на отпадането на Берлинската стена. Това също така беше и годината, в която всички си припомнихме 100 годишнината от началото на Първата световна война. Нашата агенция беше създадена за да работи и за хората и за да гарантираме, че Европа е в състояние да сътрудничи с страните ни съседи и да ги да се отнася към тях като към пълноправни наши партньори. И не съм тук, за да ви уверя, че през 2015 година мандата ни ще си остане същият. И ще се постарая да го направя, представяйки ви един от десете приоритета на нашата на Европейската комисия, която е свързана с Европейски съюз по-силен актьор на международната сцена. Като вие, членовете на Европейският парламент, отбелязахте в Европейският бюджет има глава наречена Глобална Европа. И ние сме единствената агенция, която насочва сътрудничество и помощ в рамките на, за държавите извън Европейски съюз, които са в мандата на нашата агенция. Този приоритет предвижда необходимостта от систематично разпространяване на вътрешните политики на Европейския съюз, за да може да гарантираме, че целите на европейските политики са видими и могат да повлияят на международната сцена. За тази цел за да се превърне в по-силен актьор на, на световно равнище, Европейския съюз ще продължава да прилага демократични реформи, ще поддържа върховенството на, на закона, ще се стреми да увеличава конкурентоспособността, да допринася изграждането на демократични капацитети и по-добре функциониращи обществени органи. И това се случва в страните в Западните Балкани, Турция, източното партньорство, южните ни съседи и страните, които са част от политиката за развитие. И тук ви припомням, че 2015 година е Европейската година на развитието. Можем също така да споменем, когато говорим за глобализация и нашата област на дейност, важно е да отбележим, че целият свят е изправен пред структурно висок равнище на безработица и не заетост. Това е стратегически проблем, който води до сериозни и в някои случаи трудно управляеми, трудно предвидими вълни на миграция. Те също така води и до увеличаване на броя на беженците, които не винаги се движат само между страните ни партньори, но в някои случаи и от тези страни към Европа. Съществува също така и много сериозно неравенство по отношение на заплащане на титул на световно равнище. За нещастие кризата ни принуждава да станем свидетели на оказване натиск върху средните класи в развиващия се свят. Когато обаче говорим за международното явление финансова и економическа криза, стигаме до извода, че в страните ни партньори глобализацията води до засилване на разликата в доходите и а, днес сме свидетели на крайна бедност в някои от тези страни. Търговията, околната среда и развитието са глобални по своето естество. От няколко години насам обаче в Европа започва да се появяват инициативи, които имат за цел да подобрят възможностите на нашите предприятия да действат на световно равнище. И инициативата на Европейската комисия с подкрепата на Европейския парламент е предприятията да са в състояние да създават работни места чрез по-добри възможности за развиване на своята дейност извън Европейския съюз. Скоро ще има една инициатива, която отново ще е, разгледате скоро и тук става въпрос за инициативата за синята карта, която скоро за което ще се върна малко по-късно. Но Европа като глобален, глобален актьор не бива да забравя какво място заема от, в световно, от световното население, Европа обаче е, град представлява 10% от економическият от економическото богатство на света представлява 50% от общите социални разходи, разходи за социални цели. И по този начин Европа ще продължава да може да влияе на световно равнище, тъй като продължава да играе ролята на модел за подражание за голяма част от страните по света. Както наскоро беше Както скоро чухте от комисарите по време на техните изслушвания, Европа не е важният донор, тъй като предоставя най-голям, най-много помощ на световно равнище. Но Европа не иска вече само да плаща. Европа иска да започне да се чува нейното мнение. И в това отношение, вие, уважаеми членове на Европейския парламент и Европейската комисия, избрахте човешкият капитал като първа двигателна сила за превръщането на Европейския съюз в глобален актьор. Тя може да се използва като част от меката сила на Европа в международните отношения. Но само човешки капитал не може да се справи, той върви ръка ръка с социалния капитал. И тук говорим преди всичко за хора. И тук искам да ви иллюстрирам нашите цели чрез брошурата, която изготвихме в подготовка за това заседание, като поставя накратко нашата дейност. Първо, ние в EIT вярваме, че бъдещето на хората трябва да бъде в техните страни родини. Ето защо ние работим с нашите партньори за разработване на човешкия капитал, за, за развитие на конкурентна способност и економически происпет в техните страни. Но европейските ценности за свободно движение се прилагат и за нашите страни партньори. Ето защо, ако изборът на хората е да последват пътя на законната емиграция, ние им даваме тази възможност. Но чрез работата ни за осигуряване на по-добро бъдеще на нашите партньори в страните им по происход, ние смятаме, че работим и за намаляване на миграционният натиск върху Европейския съюз и работим за работване на конкретни ни политики за развитие на човешкия капитал в чужбина, които да са вдъхновени и които да отразяват вътрешните цели на Европейския съюз в външната му политика. Ние предвиждаме програми за разработване на умения и е, комбинираме основните насоки на целите за развитие от 2020 година с краткосрочни цели, като гарантиране на работа на място, както и економически растеж, който да създава работни места, а не само печалби за економиката. Ще ви дам пример с Албания. В Албания работим по административните възможности за създаване на надежни политики а също така работим и по плановете за разходване на страната в средносрочен план, както и върху системата за мониторинг, която трябва да се приложи не само независи, независимо от целите, които ще бъдат постигнати. Защото това е част от прехода в страната. Наскоро мисля, председателят на Албания заяви на международна среща, че с нашата с наша подкрепа, но по негово собствено решение той е успял да преструктурира правителството си, да преструктурира средствата, отпуснати за човешки капитал в бюджета, тъй като той ги насочи в три основни области, които бяха обхванати в пътната карта. Той също така прилага всички показатели в мониторинга и неговите министри докладват по всичките си показатели. И ние се гордеем, че се умяхме с задълбоченото ни познаване на страната да установим какви са потребностите на тази страна. И пак казвам, това не е изолиран пример. Просто го спомнах, защото албански вице-председател сам реши да сподели с международната общност колко много Европейския съюз е допринесъл принесе за реформата в неговата страна но пак казвам, социалният капитал също играе водеща роля. Ето защо ние дълбоко вярваме в едно правителство, което да е възможно най-преобщаващо да е едно управление на участието, доколкото това е възможно. Трябва също така да има и предприемачество. Тоест, трябва средни партньори да действат, а не да чакат някой да им каже какво да направят. По отношение на управлението работим и с правителствата, и с социалните партньори на най-високо равнище, с отделните отрасли, но и с е, регионите. Всеки трябва да играе своята роля на своето равнище. В противен случай няма как е, те да останат е, надежни партньори на съответната страна. Представихме ви случая с Украина, споменах го и през месец ноември, докато на площад на Майдан хората се бореха за свободата си. Ние в ИТФ работехме във всеки, всички региони на Украина за развитие на човешкият капитал. Тези хора се вълнуват от своето бъдеще и ние ги подкрепяме в техните усилия. Същото въжи и за Тунис. Арабската пролет доведе до много нетърпение от страна на гражданите. А инвестициите са много важни, за да има създаване на работни места и економически растеж. За нещастие обаче инвестициите не са добре разпределени на територията на тези страни. Много често всички инвестиции се насочват към столицата на Тунис. Ето защо ние решихме да работим за, съвместно с правителството за разработване на най-южните части на страната, за да предоставим еднакви възможности за гражданите, където и да живеят те из страната, за да може всеки един от гражданите да има възможност за едно по-добро бъдеще в града, където е роден, където живее. Трябва да отбележа, че всички действащи лица в тези държави, с които работим, са доказали, че са в състояние да изготвят е, една надежна национална политика и да започнат да я прилагат. И тук също в документа, който споменах, има конкретни примери за това. Споменах, че е важно предприемачеството. Предприемаческият е дори е много важен в цялостната ни дейност. Вече споменаха въпроса за предприемаческата култура, когато споменах, че имаме нужда от а, предприемачество в контекста на държавните органи. Трябва обаче да насърчим и гражданите да станат по-предприемчиви. Не казвам, че трябва да насърчаваме всеки един гражданин в тези страни да стане самият той предприемач, но преди всичко трябва да развием тяхната способност за съпротива, за да могат те да се приспособят към промените, които в момента се случват в техните държави. Спомните си какво стана с акта за малките предприятия в Европейския съюз. Също ще опитваме да приложим в страните в Западните Балкани, в Турция, в източното партньорство и южното партньорство. И мога да ви уверя, че те с удоволствие ще дойдат и ще ви докладат какъв е напредъкът постигнат през последния период. Това, че казах, ние работим за овластяване на хората и да им власт не само ако ще останат по домовете си, но и ако искат да пътуват, ако искат да дойдат в Европа. Но ако решат да дойдат в Европа, ние ще се радваме тук заедно с вас в Дома на европейската демокрация да заявим, че трябва да се управлява емиграцията и то не само в страните, където пристигат мигрантите, а и страните по происход. Защото за нещастие трябва да отбележим, че високо квалифицираните законни емигранти не избират Европа за своя окончателна дестинация. И смятам, че инициативата Синя карта вероятно действително ще е, облагодетелства всички, защото пак казвам, иммигрантите сами решават дали да напуснат страната си или не. Ние не можем да повлияем на това решение, но ако ние ще сме страна, дестинация на миграцията, тогава ще искаме хората, които идват при нас, да са възможно най-квалифицирани. Но трябва да работим и за кръговата миграция, защото страните по происход не правят достатъчно за да подготвят иммигрантите и правят не бавят почти нищо, за да убедят мигрантите, които са прекарали известно време в чужбина, да се върнат обратно в родината си и да допринесат за нейното развитие. 2015 година, както вече казах, е годината на развитието, но това също е и годината, в която по време на латвийското председателство източното партньорство отново ще се обсъжда и ние с удоволствие ще допринесем чрез измерението човешки капитал, до партньорство, чрез посещение на място. Продължаваме също така да работим за това нашите политики да станат по-надежни, да се доближим хората. И през юни под егидата на Латвийското председателство ще проведем заседание с редица страни от Латвийското партньорство за това как човешки капитал може по-лесно да допринесе за техните програми по модела на европейският семестър и наистина ще се радваме и вие да вземете участие в тези дебати. Надявам се също така, че чрез опита, който споделихме с вас, да се уверите, че ETF предоставя конкретни резултати за средствата, които и се отпускат, защото ние наистина се стремим да постигнем целите, които сте ни заложили. I'll give the floor to uh, uh, Jutta Steinruck from the coordinator from the Давам думата на Юта Штайнрук, която е координатор от групата на социалисти и демократи но може би е, трябва да започнем с е, представителя на НП. Не, започваме с Юта. Така, е, очакваме въпроси, коментари, реакцията ви. Много-много са е, въпросите ми към е, представителите на е, фундациите и агенцията. Е, а, може би все пак ще поговорим и а, е, в а, е, разговор помежду си след това за някои по-конкретни е, въпроси, които ме интересуват. Първо, е, чрез вас искам да поздравя и да благодаря на всички е, сътрудници и служители е, в ръководените от вас е, агенции и фундации защото вашата работа е изключително важна и полезна за нас. Ние се нуждаем, естествено, от вашето ноу-хау, от вашия опит с инструментите. И за нас това е изключително важно. Това е много важен инструмент за нас в Европейския парламент и аз съм сигурна, че това въжи и за останалите колеги от другите институции на Европейския съюз. И много важно е това, че вие е, обхващате във вашата работа различни е, организации, е, че работите в тясно сътрудничество с националните фокусни точки. Това е много съществен момент. Да, много са забележките ми или по-скоро въпросите към всяка от организациите и институциите, които представихте. Започвам с CDFOP. Това е много важен инструмент точно в момента, за да е, включим ЦДФОП в е, работата ни за преодоляване на безработицата сред младите хора. Е, ние се нуждаем от а, е, е, вашите анализи и заключения, а, за да а, можем и в бъдеще да отговорим на потребностите в това отношение, не само да преодолеем е, е, настоящите проблеми. Със сигурност е, дуалната система на дуалната образователна система е от голям интерес за всички в Европа. Естествено, това, което добре се развива в една държава член, не може да бъде пренесено автоматично едно към едно в другите държави. Е, като че ли е, твърде бавно е, се прилагат именно тези успешни модели, като дуалната образователна система в повече държави на Европейския съюз. Какво бихте могли да предложите в това отношение, за да се ускори процеса, за да се помогне на държавите членки? Очевидно съществуват големи трудности на практика. Държавите членки твърде бавно някакси стартират инициативи във връзка с професионалното образование на нашите младежи. Има не само твърде много младежка безработица, има твърде много дълготрайна безработица. Как как а, е, се работи именно по отношение на тази целева група. А, е, имам предвид а, е, различните форми на м, квалификация, преквалификация. Следващият ми въпрос към господин Менендес Валдес. Вие представихте редица инициативи. Говорихте за от оценка на качеството на работата в Европа. Аз е, току-що е, говорих с е, представители на различни браншове и е, ми се струва и в резултат на този разговор, е, който проведох днес, е, че действително е хубаво много цел, целенасочено да се работи. Социалният диалог е, е много важен. Е, да, някои от вас присъстваха вчера на един е, е, социали, е, диалог с социалните партньори, именно по темата социален диалог. Социалният диалог естествено функционира само е, тогава е, правилно и успешно, когато е, има равнопоставеност на партньорите, на страните, които участват в социалния диалог е, Виждате ли известен напредък в това отношение на основата на добрите практики в Европа? Да, и има страни в Европа, за които в економическо отношение се развиват по-добре и които имат много добър опит с социалното партньорство, но други страни, които имат пък неблагоприятния негативния опит с мафията, не могат да се подхвалят с добри традиции в това отношение и с добра практика. Така че как бихме могли е, всъщност в Европа да е, експортираме, така да се каже, е, хубавата, добрата практика. Как бихме могли да а, а, използваме социалния диалог а, а, в полза на реиндустриализацията на Европа? А, какъв е вашият анализ в подробности на а, реформата на пазара на труда в Европа? И имате ли е, примери за това, че да кажем реформата на пазара на труда не е допринесла с нищо за подобряване на ситуацията? По отношение на ОША, да, е, професионални заболявания, е, психически заболявания, депресия е, в резултат на стреса на, при работа, това е действително огромен проблем за Европа. Изправени сме пред е, друго предизвикателство. Ние, е, хората, живеем е, дълго, е, е, има застаряване на населението. Е, и се засилва ролята на всички тези мерки за безопасност на труда и за здраве при работа. Естествено, предотвратяване на рискове, на стрес, на професионални заболявания. И в Брюксел, и в Страсбург говорим за РИФИТ. Участвате ли в тези дискусии е, в Брюксел и в Страсбург, е, тъй като вашето ноу-хау би могло да бъде изключително полезно и да обогати дискусията е, не само тук в Брюксел и в Страсбург, но и навсякъде в Европа, тъй като в рамките на Рефит здравето, здравеопазването е много важен елемент да, Евровалент е един много добър инструмент за Европа и в много страни всъщност се използват всички тези оферти на фундацията които са разработени вече, които са готови, които могат да се предоставят най-вече на малки и средни предприятия. И последната фундация, Европейската фундация за обучение ЕТФ, чудесно е, че вие насочвате погледа си не само навътре, както се казва, но и навън обхващате и проблемите свързани с миграцията. Е, е, обърнахте внимание именно и на предимствата е, на миграционните процеси. Образованието, обучението означава естествено и демократизация, а по този начин се стига и до едно по-добро економическо развитие на страните на происход. Това е изключително важно. Току-що говорих и с е, делегацията, е, е, с други колеги, с които работим в делегацията за Балканите. Естествено, ние винаги сме отчитали и този аспект на миграционните въпроси. Планирането на формите за квалификация обикновено е, е, така да се каже, е, задача е, на централните органи в една държава. Но вие дадохте пример с Тунис и <clears throat> аз бих ви попитала как, да кажем, там се развива социалния диалог, какво е отношението към социалното партньорство, как може то да повлияе на развитието в тази област. Какво мислите за системата на сините карти? Наистина, много съжалявам, че за съжаление в момента сме малко тук членовете от нашата комисия, но агенциите заслужават много-много е, внимание, тъй като е, би трябвало всъщност да обърнем внимание най-вече на положителната, добрата практика, която трябва да се разпространява. Следващият въпрос на госпожа е, Седрова. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на гостите ни за техните презентации. Аз съм нова в Европарламента и а, за това за мен е важно да се запозная отблизо с вашата работа. Два кратки коментара. Първо, за СДФОП. Всичките реформи в областта на професионалното обучение са били проведени. Вие изразихте мнение за това, че те са се провели по-бързо или по-бавно в различните държави. Но така или иначе тези реформи трябва да се водят съвместно с държавните власти и професионалните асоциации. За съжаление, в някои държави в момента се водят доста интензивни дискусии за това, кое трябва да бъде приоритет. Дали професионалното обучение или средното образование. Понякога има административни ограничения на броя на обучаващите се за общото обучение. Тези ограничения се въвеждат, защото се смята, че младите хора най-вероятно след това ще работят в бизнес света или в интернет комуникациите, но по този начин се въвежда граница на свободния избор на младите хора. Това е тенденция, която се наблюдава в някои държави, няма да ги упоменавам. И за да може да се избере правилното професионално обучение, е необходимо да се проведат допълнителни дейности по мониторинг. Изключително важно е за трудовия пазар да имаме добра политика на професионално обучение в европейските държави. На следващо място към Европейската фундация за обучение. Напълно съм съгласна с вас. Вие говорихте за сътрудничеството с висшите учебни заведения. Споменахте, че трябва да се намали техния брой, за да се засили професионалното обучение. Това е така, защото че в Украина трябва да се намали броят на висшите учебни а, заведения. Много а, ученици завършват образованието си на 21 години и се оказват недостатъчно подготвени. Ако Европейския съюз е активен в това отношение, бихме могли да подпомогнем на правителството в Украина, така че горещо благодаря за предложението. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Κωνσταντίνα Κούνεβα. Θέλω να ρωτήσω τους εκπρόσωπους των οργανισμών που... Благодаря ви. Имам въпрос към представителите на агенциите. По-специално въпрос към директор на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. А, мислили ли сте за самостоятелно наедите лица? Все повече хора а, работят като самостоятелно заети и тази тенденция се разраства. Аз нямам предвид тези, които сами избират да работят като самостоятелно наети, а по-скоро нези, които са изхвърлени от работодателите си, за да може да извършват почасова работна дейност като самостоятелно заети лица към същите работодатели. тези случаи е, тези хора продължават да работят като самостоятелно заети лица и да предоставят услуги на същия работодател. Вие проявявате ли интерес към този вид хора? Thank you very much. We have now... Благодаря ви. Остават ни 5 минути до края на заседанието. И както винаги, когато сред нас има представители на агенциите, имаше много въпроси. Всички вие, които сте тук, проявявате висока степен на ангажираност. Как да постъпим? Ще дам по две минути на всеки, както и на двамата депутата, които биха искали да зададат въпрос. дискусията след това можем да продължим писменно. Това е един възможен начин да намерим отговор на въпросите. Okay, we'll try. Uh, we have translate. Добре, ще опитаме. Господин Пирински, имате думата. Моля, бъдете кратък. Thank you very much. Uh, Благодаря, госпожо председател. Високо ценя тази възможност за обмен с представителите на четирите агенции. Аз няма да задам въпрос, това е по-скоро по въпрос по предложение. And it has to do with the, the activity, uh... Искам да кажа нещо във връзка с предложението за инвестиционен план на господин Юнкер. Чувството ми, госпожо председател, е, че експертният опит на тези агенции, на който станахме свидетели днес, може да бъде използван за обучение, може да бъде използван за цялата рамка по създаване на заетост. Трябва много по-интензивно да се възползваме от този експертен опит, когато разработваме критериите критериите за подбор на проектите в рамките на инвестиционния план. Тази сутрин говорихме за начина по който ще се подбират проектите. Изразихме опасения във връзка с географското разпределение и секторното разпределение на тези проекти. И аз смятам, че трябва да има представители на този тип експерти, които чухме сега. Защото като че ли насочваме вниманието си по-скоро към инвестициите, които са свързани с пазара. Разбира се, че трябва да има економическа надежност, но ако очакваме 18% възвръщаемост, тогава не знам дали този план ще успее да доведе до промяната в Европа, която всички търсим. А Европа се нуждае от тази промяна. Затова смятам, че тези агенции биха могли да ни дадат вътрешна информация за начина по който бихме могли да определим економически интересните проекти, но и проекти, които ще допринесат за създаването на нови работни места. Надявам се, че бях ясен. Ще спра до тук, защото не разполагаме с много време. Благодаря ви, господин Пирински, госпожа Занока. Тук ли сте? Да, съвсем накратко. Искам да се спра на на координирането, на планирането на научната и развойна дейност. Ще бъдат създадени специални модели, ще има консултация и на Европейския парламент. Той също ще играе своята роля. Това е важно от политическа гледна точка. Надявам се, че Координираните действия между агенциите ще включат и работата на Евростат. Конкретни проучвания, свързани с заетостта и социалните аспекти. Трябва да има координация в това отношение, за да не се дублира работата. Може да греша, но доколкото разбирам, по-настоящем има дублиране на работата, има някакъв проблем с координацията в научната и развойна дейност. Още повече, що се отнася до Еврофаунд и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Добре, казва председателката. Някой друг да иска да зададе въпрос. Вие ли? Заповядайте. Аз нямам точно въпрос, по-скоро <clears throat> по-общ коментар. Бих искала да благодаря и на четиримата представители на агенции за направените от тях презентации. Както казах, бих искала да направя коментар от по-общо естество. Много бих искала да се срещна двустранно с представителите на агенциите, за да навлезе в по-големи подробности. Струва ми се, че всички сме единодушни последното. Обучението, социалния диалог, мобилността – на младите хора, застаряването на населението. Това са проблеми за всички държави членки, но реалността във всяка една е различна. Има държави, в които индустриалният сектор е по-широко застъпен. В някои държави няма да се стигне до някаква промяна, защото в тези държави не се залага на обучението. Все повече млади хора биват изтласквани от националния трудов пазар и отиват да търсят работа в други държави членки. Това, което искам да кажа, е, че или трябва да бъдем сериозни, приемайки инвестиционния план – и да го подплатим с необходимите действия. Или ще трябва да се съглася с много от нещата, които вие казахте. Ако няма координация на работата, ще пропуснем целта си. Благодаря. И аз благодаря. Разбира се, всички насочваме вниманието си към плана за стратегически инвестиции и към миграцията. Би било интересно, ако всеки един от вас съвсем накратко ни изложи своята гледна точка. Не трябва да отговаряте на всеки един от зададените ви въпроси. Това е невъзможно. Просто да видим къде е общия ни интерес. Нека да чуем първо господин Калея. Благодаря. Е, наистина много интересни въпроси бяха зададени. Мисля, че в експозето си аз казах съвсем ясно, че Европейската агенция е, се опитва да се приближи е, максимално до потребностите на гражданите. Е, и естествено и е, моите колеги, струва ми се, опитват същото. И затова и нашите изследвания се опират на политическия анализ. И са свързани с вашите въпроси. Всъщност, когато говорим за професионално образование и обучение, трябва да знаем, че в центъра на нашите идеи е тясно сътрудничество между страните в социалното партньорство, в социалния диалог. Но младежката е, безработица е, може да бъде преодолена само когато е, околната среда, така да се каже, социалната среда е в ред. Когато всичко останало наоколо, покрай този проблем е решено и е, предприема необходимите мерки. Точно затова ние се опитваме да работим съвместно с държавите членки и а, точно това е и смисъл на нашето мото а, а, старите а, корени а, по нови пътища. естествено, ние сме а, а, насочили изследвания а, към, а, да кажем, а, неквалифицираните работници, към онези, които се нуждаят от повишаване на квалификацията и аз мятам, че в крайна сметка заключенията и препоръките от нашите изследвания целят именно това да помогнем на тези хора, за да получат достъп до пазара на труда. Европейската политика предлага редица инструменти и средства. Въпросът е вече как точно да прилагаме тези инструменти в различен контекст, в различните държави членки именно прилагането на европейските политики е, е, е наш приоритет за периода 2016-2020 година ние сме си поставили съвсем ясни цели. Да видим как се прилагат европейските политики и то не само всяка една от тях по-отделно, но и в взаимовръзка, защото в крайна сметка по този начин можем да видим как трябва да се развива професионалното образование, защото работата е свързана с обучението, тя е свързана с безопасността на, при работа, с здрави работници, е, преодоляване на е, рисковете, на стреса и така нататък. Е, с подобряване и на качеството на живота. Трябва да насочим вниманието на и в крайна сметка и, и прилагането на всички европейски политики там, където са хората, там, където са предприятията, там, където са учениците, студентите и така нататък. Благодаря, господин Калея, а сега господин Менендес Валдес. Да, благодаря ви. Ще ми се да кажа, че ние имаме подготвени е, доклади и за е, самонетите, и е, за работещите и в администрации, и в предприятия. Естествено, ще насочим нашето внимание към въпросите, които вие поставихте, но Именно различните е, е, форми на е, трудовоправни отношения и договарянето на тези е, е, правоотношения е, при различните категории е, работници е една от нашите е, е, е актуални е, задачи и цели. Естествено, качеството на работата е един много важен въпрос, който стои в центъра на вниманието на нашата фундация. В момента нямам време да навляза в повече подробности, но въпросът е какъв вид работа се предлага, от какъв вид работни места се нуждае Европейския съюз е, какво трябва е, да се направи именно, за да подобрим е, нещата в това отношение? Много е трудно да правиш анализи, ако гледаш, така да се каже, глобалната реформа. Ние се опитваме да насочим определени е, е, изследвания към определени е, реформи в това отношение, които водят до не лоши резултати, за да видим именно какъв вид работни места, какъв вид работа ще ни помогне да решим въпросите не само на безработицата в, сред младите хора, но и трайната безработица, как ще съживим нещата в това отношение, как ще подобрим живота на хората. Има много държави членки, които се борят с огромни трудности в момента. Естествено, кризата се отрази на състоянието в редица държави. Има държави, които правят много и други, които, за съжаление, не правят достатъчно. Така че е, с новото економическо управление е, би трябвало да се проследи какъв ще бъде е, ефектът върху социалния диалог, социалното партньорство и как точно ще се отрази това и на условията на живота и труда. И така, преминавам на е, испански, тъй като и въпросите бяха зададени на испански. Е, е, от ваш колега. Става дума за инициативи, които всъщност е, е, се основават на информ... желанието ни да подадем повече информация на комисията, но и на Европейския парламент също за ситуацията в различни е, държави. Сега не знае как е, е тези репери е, наистина е, е, водят до добри резултати и дали социалният диалог е, работи. Да, благодаря ви. Така, е, госпожа Седлячек. Да, благодаря. Аз също ще отговоря на немски в началото, тъй като госпожа Штайнбрук ми зададе въпросите. Да, по отношение на Рефит, ние не, не сме включени в Рефит и целта в крайна сметка е да се повиши ефективността, да се опростят нещата, най-вече по отношение на малките и средните предприятия. Естествено, е, ние сме е, е, напълно солидарни с усилията в рамките на Рифит и целите, които се поставят. Да, опитът и заключенията от нашата експертиза показва, че действително много ясно изразена е потребността за уеднаквяване на законовите изисквания към малките и средните предприятия. Те са е, доста претоварени и затормозени от това, че във всяка държава член и в е, различни моменти непрекъснато се променя законодателството. Тоест, е, хармонизация в това отношение предлагаме. Е, е, по отношение на Р, да, става дума всъщност за една сбирка, така да се каже. Ние се опитваме да съберем различните инструменти, които съществуват, и то електронните инструменти, за да ги представим в един обобщен вид на една електронна платформа. Създали сме самостоятелна веб страница точно за това. Това е, е един проект, който е насочен най-вече към МСП. Иростар, да, ние в е, нашата дейност, да кажем, във връзка с е, е, изследването СНР-1 и СНР-2, относно професионалните заболявания, винаги сме били на едно мнение с Евростар. Никога не е имало разминаване в данните или в усилията ни. Не, напротив, имаме и един сътрудник, който точно това прави събира е, и сравнява данните. Е, ще дам един пример, който е, иллюстрира ползата от работа в мрежа. Ние Имаме една такава мрежа с представили от 28 е, държави членки. Е, три пъти в годината се срещаме и по този начин се приближаваме действително до хората на място в държавите членки. Обменяме опит, обменяме е, е, добра практика, е, уточняваме къде е, какво е нужно да се направи, къде какво трябва да се промени и се събират е, чудесни идеи по този начин. Да, с социалните партньори на национално равнище се работи е, в рамките на нашите социални мрежи. Много полезно. Много полезно. По този начин събираме много идеи от различни страни. Благодаря. Мадам Мадлен Сърбан. Госпожа Сърбан, благодаря ви, госпожа председател. Благодаря на всички членове на Европейския парламент, които ни дадоха насоки чрез своите въпроси. Много благодаря на госпожа Юта Штайнбрук най-напред за доброто ни сътрудничество и ви благодаря за независимият експерт, който вие назначихте в нашата агенция, защото той допринася за е, нашите съвместни усилия. Също така трябва да ви благодарим за усилията положени през 2014 година. Социалния капитал, който споменах в началото, могат да бъдат и темата на следващия опит семинар на четирите агенции. Защото очевидно има нужда от подобна дискусия. В нашите партньорски страни се оказва, че най-успешна помощта ни е там, където системата на управление работи. И това значи чрез привличане на социалните партньори, местните власти, държавните органи и всички заинтересовани страни. И мисля, че това може да бъде много интересно и за нас да видим как другите държави се учат от нашия опит, включително и чрез опит на Европейски социални и економически комитет, създаване на подобни институции в страните ни партньори и засилване на сътрудничеството между тях. Така че ако проявявате интерес, тъй като ETF ще организира следващият общ семинар, с ваша подкрепа, с удоволствие ще намерим подходяща дата и ще продължим разискването за това как социалният диалог може да е вдъхновение за подобряване на социалната политика, независимо в коя област е, става дума. Благодаря и на членът на Европейския парламент от Чехия, който спомена Украина. Ние научихме много. Оказва се, че социалните политики, ако нямат конкретни цели, те не водят от конкретни резултати. Можем да използваме всякакви показатели, но ако гражданите не са убедени, че социалните е, политики са в тяхна полза, нищо не постигаме. В е, Тунис не сме забравили, че арабската пролет се зароди чрез социално движение на вишисти, на завършили висше образование млади хора, които по никакъв начин не отговаря на нуждите на тяхната страна. И въпреки тяхното образование, те нямаха перспектива за развитие в страната си. Ето защо ние се опитваме да помогнем всички държави да видят как може да се, да се съчетаят личните стремежи на отделните граждани с нуждите на страната. А по въпроса за миграция, както казах, има проблеми с управлението. Тук не говоря за Европейския съюз, тъй като това не е в мандата на ИТФ, но ако ме чуете, моля ви, запретеме някакви действия и в Европейския съюз. Проблемът е обаче, че в страните по происход може да се направи много повече, то не само на правителствено равнище от специализираните агенции, но и чрез участието на е, работодателите и синдикатите, за да се гарантира предварителната подготовка преди заминаването на тези иммигранти и за да се гарантира също така възможност за повторно интегриране в обществото на тези иммигранти при завръщането им е, в е, страната им по происход. Както вече се, може да ви представим резултати от, от получванията си съвместно с комисията Либе, ако искате, за да може да подкрепим вашата дейност. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря за всички зададени въпроси, за отговорите, които получихме, за приноса ви в днешното разискване. На директорите на агенциите мога да кажа само, да повторя това, което казах и миналия път. Ще ви очакваме отново с нетърпение. И с това приключва днешното ни заседание. Следващото заседание ще бъде на 3 февруари и на 26 февруари. Благодаря ви.